Welcome to this uh, joint meeting. Добре дошли на съвместното заседание на Комисията по економически и парични въпроси и Комисията по заетост и социални въпроси. Започваме с размяна на мнения по специфичните за всяка държава препоръки. И сред нас днес гости са господин Добровски, заместник председател на комисията за социален диалог в Европа, госпожа Тайсен, член комисия по заедостта, социалните въпроси и работната мобилност и господин Пьер Московиси, комисарят по економическите парични въпроси, данъчното облагане и митническите въпроси. Съданието ще бъде съвместно председателствено от изпълняващия длъжността е председател на комисията по заедост и, и председателят на комисията по парични въпроси. Давам думата напред на господин Домбровски с, за кратко въведение. Ще ви помоля да се придържате към времето изказване на 6-7 минути, за да имаме време за въпроси и отговори. Имате думата, господин Домбровски. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейският парламент, най-напред благодаря ви за поканата, за тази възможност да разменим мнения по европейското полугодие и по-конкретно по специфичните за всяка държава препоръки. Преди обаче да засегна темата за специфичните за всяка държава препоръки, държа да подчертая, че провеждаме тази това разискване само един ден след публикуването на докладът на петимата председатели по приключването на економически причен съюз. Така че сигурно ще спомена, ще спомена няколко думи и ще обърна много внимание на всички въпроси, свързани с просто полугодие и опростяване на процедурите по него. И така докладът предлага един много реалистичен процес за засилване на економическия паричен съюз. Това се основава на всичко, което сме научили, често по сложен начин за функционирането на Европейския съюз. Предвижда се паралелно задълбочаване на економическият, финансовият, данъчният и политически съюз. Имали сме неднократно възможност да разгледаме тази тема задълбочено. Ето защо ще се спра не само на специфичните за всяка държава препоръки, които обсъждаме днес, като част от процеса за доизграждане на економически паричен съюз. Това може да се случи, като се съсредоточа конкретно способността с социалното сближаване с цел по-добро единение. Имаме нужда и от по-добро споделяне на риска чрез изграждане на банковия съюз, съюза на капиталовите пазари и също така чрез изграждането на функциониращ механизъм за стабилизиране на пазара в Европейската зона. Трябва също така да се основаваме на споделянето на суверенитет. В краткосрочен плат основният приоритет е да се справим с най-големите економически, финансови и социални предизвикателства въз основа на настоящия договор. И казвам с други думи, трябва да засилим усилията за създаване на работни места и економически растеж, като едновременно това се придържаме към фискалната отговорност. И казвам с други думи, трябва да засилим економическия и паричен съюз чрез конкретни действия европейското полугодие като основен инструмент на економическото управление играе ключово значение и затова очаквам с нетърпение разискването на темата през едни няколко седмици и месеци. А сега нека се е, върна на днешната тема. Благодаря на председателят и на членовете на, вашата, на вашите комисии тази възможност да се, откажем, да се изкажем пред съвместното заседание на вашите комисии по процедурата за Европейското полугодие 2015 година и по-конкретно по специфичните за всяка държава по поръки. Това е третото публикуване в рамките на новата комисия и както беше записано в годишният обзор на растежа за 2015 година, който ви представих през септември миналата година. Ние се случаваме върху опосяването на процеса, процесът на реформи и пълното прилагане на процеса на европейското полугодие. Докладите за всяка държава се публикуват през февруари и се разглежда в рамките на процедурата за макроекономически дисбаланси ранното представяне на анализът на Европейската комисия трябваше да даде възможност за по-задълбочено по-успешен диалог на двустранно и многостранно равнище с цел по-активно участие на заинтересованите страни, включително и на държавите членки. Като много се привличаме и националните парламенти и социалните партньори. Лично аз самият публику, посетих в рамките на тази процедура различни държави членки, срещнах с компетентните органи, националните парламенти и социалните парламенти с помощта на Мариан, Мариан Пиер и други комисари. Проведохме подобни политически ди, диалози в почти всички държави членки. Като цяло резултатите от тези срещи бяха положителни, макар и да имаше някои разминавания по някои конкретни елементи. И така стигам до вторият елемент от, от, от програмата целенасоченост на просто полугодие, а именно по-добрата целенасоченост. Тази година специфичните препоръки се, случават само върху основните ключови приоритети от економическо естество, по които трябва да се вземат конкретни спешни мерки от страна на държавите членки. За 2000 и 2015 година препоръките предвиждат реформи, свързани с продоляване на макроекономическите дисбаланси. Така, например, с страни с прекомерен дисбаланс, като България, Харватия, Франция, Италия и Португалия, специфичните за всяка държава препоръки са по-конкретни и специфични. По този начин отразяват а, а, спешното естество препоръките е, се съотлучава за период между 12, 12 до 18 месеца. Освен това, е, вече наплащаме процедури, които могат да зависят, които могат да попадат в е, други процеси на национално равнище. Като цяло сме намалили общият брой на препоръките с близо една трета. При след това липсата на специфична препоръка на държава в дадена област не е подканване да се спре процеса на реформи в съответната област, и е, разбира се в контекста на Съответната Европа 2020 година Европейската комисия ще продължава внимателно да наблюдава процесите на реформи. По-конкретно специфичните препоръки за 2015 година се основават на приоритетните области в съгласие на годишният е, обзор на растежа, като например насърчаване на конкурентно способността и потенциален економически растеж чрез премахване на бариерите за инвестиции, както и бързо прилагане на инвестиционни инвестиционният план за Европа, реформи на пазара на труда и на финансовите пазари с цел засилване на конкурентоспособността и отговорни фискални политики, които се стремят да намерят правилното равновесие между краткосрочна устойчивост и дългосрочна устойчивост, като взима предвид основните фискални предизвикателства, пред които са изправени държавите членки. Промените в публичните финанси трябва да насърчават економически растеж, а Мариан и Пиер ще се, спрем, ще се спрят по-конкретно на тези въпроси. Тъй като аз отговарям за Европа и социалният диалог, разгледахме специфични, имаме специфични препоръки за страните от еврозоната, свързани с по-доброто задълбочаване на управлението на ИПС и по-доброто сътрудничество между държавите от еврозоната с предвид тяхната взаимосвързаност. В заключение Европейската комисия държи на задълбоченият сътрудничество между отделните аспекти на економически паричен съюз и според нас европейското полугодие играе важна роля в това отношение. И се радваме, че комисията по економически пръчни въпроси и комисията по заетост работят съвместно по тази въпрос и ние, разбира се, очакваме по-нататъчната ни работа с вас. Надяваме се новият процес на конкретизация и целенасоченост на европейското полугодище да очакваните резултати. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Домбровски. Сега давам думата на госпожа Тайсен, комисар за заедостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност. Имате думата. Dear chairperson. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, уважаеми колеги, нека да се спра на препоръките в областта на заедостта, които Европейската комисия отправи към държавите членки. Както знаете, те вече са важна част от европейското полугодие. Нивото на безработица в Европейския съюз като цяло намалява с 9% 9,7 беше миналата година, най-низкото ниво от 2011 година насам. и цифрите все повече се занижават. Много предизвикателства обаче продължават да стоят пред нас, защото, както знаете, 23,5 милиона души в Европа са без работа 4,7 милиона, от тях са млади хора. Получават се големи различия между държавите членки. Ако погледнем с нова увереност към тези предизвикателства, ще видим, че точно сега е момента да запретнем ръкави, за да може да ускорим растежа и да може отново да оживим трудовия пазар и социалните ни системи, така че утре никой да не бъде изоставен сам. Препоръките от 2000-та година за заетост се съсредоточават върху основните структурни реформи на трудовия пазар и реинтеграцията на тези, които бяха най- тежко ударени от кризата. Основното предизвикателство е свързано с дългосрочната безработица и безработицата сред младите хора. Виждаме вече някои резултати, тъй като 5000 до 50 000 млади хора за една година, между март 2014 и 2015 година, успяха да си намерят работа, но едно на пет от тези лица си остават безработни в дългосрочен план. Ето защо препоръчваме да се помогне на тези хора чрез целенасочени пазарни политики и чрез ефективни трудови услуги, като всичко това трябва да се прави в сътрудничество с социалните служби. Ние се насочваме към цели и мерки, свързани с подпомагането на уязвимите групи, жените, мигрантите, възрастните работници или работниците с недостатъчно образование. Подобреното обучение и професионалната квалификация също са ключов движеща сила за достъпа до трудовия пазар. Основните реформи, които се изискват, са в областта на обучението през целия живот, обучението за най-уязвимите групи, реформа на висшето образование. Вземат се предвид различните развития в областта на производителността, за да може да се направи, намери баланс между заетостта, агрегираното търсене и модернизацията. Ключова роля ще играят всички тези фактори, които изброих. Различията по отношение на бедността в държавите членки се задълбочиха заради задълбочаващата се криза в някои от държавите, които бяха най-тежко ударени от кризата. Препоръките имат за цел да няма социално изключване, да се попълнат пропуските в социалните мрежи в държавите членки. Те са свързани с различни по-активни действия. Трябва да се вземе предвид отношението към децата и по-специално тези, които нямат достатъчно възможности за образование. Тези намалени възможности водят до социално изключване, най-вече сред държавите, в които има ромско население. По отношение на пенсиите, акцента беше поставен върху устойчивостта и адекватността целта беше да се ограничи достъпа до ранното пенсиониране, адаптирането на пенсионната възраст с продължителността на живота, увеличаването на възможностите за работа на по-възрастните работници. И накрая работим и по отношение на здравеопазването. Все още търсим публични финанси за тази цел. Както знаете, здравеопазването има за цел да даде достъп на всеки до качествено здравеопазване, на всеки, а не само на най-богатите членове на обществото. Ето защо препоръките ни в това отношение са съобразени разходи и намирането на най-ефективния метод. И в заключение, госпожо председател. Изключително важно е реформите да бъдат приложени. Необходимо е да погледнем отвъд спешните мерки, които се налагат заради кризата. Нуждаем се от по-високо производителна економика, за да може да насърчим конкурентоспособността на Европейския съюз на световната сцена, но също времено трябва да засилим и европейския социален модел. Европейската комисия смяна, смята, че чрез новия рационализиран метод и че чрез ново, новите приоритети сме успели да насочим в правилна посока курса. Сега остава държавите шенки просто да приложат мерките. Благодаря. Много ви благодаря. А сега давам думата на господин Пьер Московиси, комисар отговарящ за економическите и финансови въпроси. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, господин председател, скъпи членове на Европейския парламент, скъпи колеги. Поборите за тази година обхващат основните приоритети от економическо и социално естество, на които трябва да обърна внимание държавите и членки през идните 10-12 месеца. Те обхващат няколко основни приоритетни области. Голяма част от препоръките са свързани с позволяване на несъвършенството в финансовия сектор. Така, например, има блоки по отношение на инвестициите. Препоръчваме подобряване на климата за инвестиции и економически растеж. има също така реформи, свързани с реформи за публичните администрации, особено с конкретни препоръки за държавите членки, които имат прекоморен дефицит. Половината от държавите членки все още получават препоръки да реформират пенсионните системи, имайки предвид нюансите, особеностите на всеки. По отношение на данъчното облагане всички държави, изключение на 9, Дания, Естония, Финландия, Швеция, Словения и Словакия. Останалите държави членки са насречени да вземат специфични предплати, като например намаляване на данъчното облагане върху труда, не споменах тук Гърция и Шипър, които, както знаете, са програм, които са държави, които имат специфични програми. И накрая има и препоръки по а, специфични бюджетни препоръки за всички държави членки, изключение на 7 а, държави с изключение на Швеция, Люксембург, Германия, Холандия и Словакия. Защо? Защото за тях нямаме нужда от бюджетни препоръки. Те отговарят на изискванията за пакта за стабилност и растеж. Пак казвам, Гърция и Кипа попадат в специфична категория на държави, които са, са, които са в все още са под програма. Тук разбира се, е да се подобри и сътрудничеството между различните нива на управление в бюджетното отношение. Искам да се спра някои конкретни аспекти, свързани с бюджетната политика. Като цяло, бюджетният профил в Европа се подобрява. По-голямата част от държавите членки успяха успешно да намалят своите дефицити. През 2014 година общият Дефицит на страните членки в Европейския съюз спадна под 3% от БВП за първи път от 2008 година насам, а дефицитът в еврозоната намалява до 2,4%. И смятаме, че тази тенденция ще се запази и през 2015 година и е следващата година. За първи път съотношението дълг към БФП започва да намалява, което разбира се е много важно. Едновременно с това по-голяма част от държавите членки не успяха да изпълнят своите цели по отношение на дефицита и половината, приблизително половината от държавите членки се предполага, че ще се отклонят от изискванията на пакта за стабилност и растеж тази година. Освен това, по-голямата част от държавите членки най-вероятно няма да успее да отговорят на изискванията на пакта и през 2016 година, като 11 страни са предведени в превентивният дял т.е. трябва да се предприемат мерки и някои държави, които вече са в частта на пакт, който се занимава с колективни мерки, за които евентуално ще трябва да се приложат корекции. Става дума за Португалия, Испания, Унгария и Франция. Извинете, Харватия и Франция. И затова е важно тези държави членки да се възползват от настоящият момент на ниски лихвени проценти, за да продължат своята политика за намаляване на дефицита и намаляване на намаляване на риска. Имах правит Харватия, а не Унгария. Освен това, те разполагат и с други възможности за насърчаване на инвестициите, страни като Германия, например, но всички държави членки трябва да продължават да се, да се да държат на а, фискал, фискална стабилност. Нека сега да се обърна към държавите, които са по процедурата за прекомерен дефицит. По отношение на Польша предлагаме да се приключи тази процедура. Полското правителство с комплекс от мерки систематична реформа на пенсионната система също успя да попадне, да попадне под 3%, така че правим същото предложение и по отношение на Польша, но трябва да отбележим, че прекратяването на реформите от 1999 година не е добре дошла за нас мярка. Обединеното кралство не промени своя прекомерен бюджет възоснова на а, крайни срок определен от съвете, защо ние предлагаме да се започне нова процедура за неизпълняване на действието за нашата година 2016-2017 година. По отношение на Финландия, на 13 май излязохме с доклад, който прави оценка за нарушаване на критериите за дефицит и за дълг. От тогава се появи нова информация, има ново правителство и програмата новото правителство има редица мерки за оздравяване за период 2016-2019 година, паралелно с структурните реформи. И при това положение Европейската комисия няма да предлага нови мерки в рамките на процедурата по прекомерен дефицит. Ще продължаваме диалога с правителството в намиране на адекватно решение. Франция на 10 юни публикува доклад за мерките предприятия, за да се отговори на препоръките на съвета. В момента Европейската комисия изготвя своят доклад, скоро ще го публикуваме, но нееднократно сме имали възможността с колегата Домбровски да заявим, че като цяло се движим в правилната насока, макар че все още трябва да се одобрят конкретните мерки. И накрая по отношение на процедурите за макроекономически дисбаланси, разгледахме националните програми за реформи, според нас те са достатъчно амбициозни и подробни. Ето защо не предлагаме засилване на тази процедура, поясни за една от страните през месец май. Целта, разбира се, е да насърчим економическия растеж и да подкрепим настоящо започнало економическо възстановяване. Разбира се, някои държави трябва да продължат да полагат усилия за преодоляване на своите дисбаланси, но като цяло препоръките подкрепят економическа стратегия на Европейската комисия. Европа трябва да ускори процес на структурни реформи и инвестиции, като едновременно с това проявява бюджетна отговорност с адекватно равнище на бюджетна гъвкавост, за да не се възпрепятства економическия растеж. Основната ни цел през няколко, няколко месеца е да направим всичко възможно тези препоръки да бъдат приложени на практика. Подобно колегата Добровски си и аз посетих немалко държави членки, за да представя тези препоръки. Обеден съм, че тези препоръки улесняват, тези посещения улесняват разбирането на препоръките и тяхното възприемане от държавите членки, от техните правителства правителства и общественото мнение, както и социалните партньори. Европейски парламент, разбира се, изигра ключова роля като партньора за изкопване на нашата стратегия за економическо възстановяване на Европа. Това, разбира се, целта и на днешното ни съвместно изслушване. Това беше, госпожо, господин председател, скъпи колеги, няколко подробности за нашите препоръки. Благодаря ви, господин Московиси. Сега давам думата на господин Томас Хендел. Ако искате да кажете някои думи, поне на чиновете на комисията по заедост. Я, yeah, е, Благодаря. Много се радвам, че вече оздравях и съм тук. Искам накратко да благодаря на всички онези, които ми изпращаха поздрави и пожелания за добро здраве, докато не бях здрав. Ще ми трябва малко време, да навляза в работата отново. Разчитам на вашата подкрепа в това отношение. Най-вече искам да благодаря на моите заместнички, преди всичко на Марита Рускоп, която в продължение на тези 6 месеца свърши, вършише цялата работа, която аз бях принуден да изоставя. Благодаря ти, Марита. Надявам се да ме подкрепеш и през следващите дни. now back to, <laughs> now back to reality. Uh, Нека да се върнем обаче към действителността. Floor, uh, in a first round and... Нека да помоля всички ви да бъдете максимално кратки, максимум 3 минути на всеки. Започваме с докладчиците по докладите за Европейското полугодие в ЕКОН и Комисията по заетост. Госпожа Данута Хюбнер ще е първа. Тя замества докладчик. Заповядайте. За тези от вас, които се притесняват, само за днес а, замествам колегата. Той ме помоли да кажа следното. Господин Русати е изключително доволен по три причини. Първо, защото сте се насочили към най-релевантните теми, в областта на специфичните за всички държави препоръки. Добре са идентифицирани и факторите, които са причината за крехкото възстановяване на еврозоната. И на трето място механизма за гъвкавост. Господин Росат има три въпроса към вас. Не е ясно как точно желая Европейската комисия да мотивира държавите членки допълнително да ускорят прилагането на препоръките. На второ място, във връзка с доклада и на заместник-председателя, как ще накарате държавите членки да продължат с структурните реформи? Това е много важно за европейското полугодие. Третия въпрос е свързан с малките и средни предприятия. От известно време говорим за необходимостта от улесняването на достъпа до финансиране на БСП и бихме искали да попитаме докъде сме стигнали в това отношение. И последен въпрос, който всъщност е половината мой. Препоръките към еврозоната. Кой точно ще трябва да осигури резултатите, които вие очаквате от еврозоната? I think we'll give the floor also to... Нека да чуем също така и докладчик от Комисията по заетост. Серджо, заповядай, след което ще дадем думата на гостите ни да отговорят. Sí. Gracias, Presidenta, и muchas gracias a... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на тримата комесари за техните изявления тук в нашето съвместно заседание. А, препоръките по страни всъщност представляват едни общи принципи за изпълнение на добри намерения. Те предначертават едни принципи на държавите за следващите години. Но за да се определят те в подробности, се провеждат преговори, на които никой не ни кани. Освен това в тези препоръки а, лип липсват подходи към големите проблеми, като например неравенството. Един наскорощен доклад доказа колко зле се отразява неравенството върху економическия растеж и върху сближаването. Има обратно пропорционална тенденция на развитие между економическия растеж и разликата. Миналата година беше огромна да разликата между 10 най-богати и 10 най-бедни страни. В, бедните, в бедната част от населението доходите са се увеличили около 10 пъти през последните години и няма подходяща политика това неравенство да се компенсира и да се вкара в равновесие. Първо, бюджетната политика е неравномерна в Европейския съюз. Например, е неравно облагането с данъците на капитали и трудови възнаграждения. Най-низките минималните заплати се облагат с по-високи ставки от максималните. Освен това има неравенство при разпределението на разходите и е, и бремето в здравеопазването, в пенсионното дело, в а, осигуряването при безработица, нещата стават все по-сложни за хората, особено тези, които са дългосрочно без работа. В немския парламент министърката на жените и семейството в Германия каза, че трябва да се, използ... да се прилагат реформите, които са приети 40% от Европейският съюз в момента работят на непълно работно време. Такива са им трудовите договори което е, ни кара да се замислим за бедността при хората, които са принудени да живеят единствено от трудовите си възнаграждения. Докато препоръките на комисията, които, които аз прочетох, е, сочат, че промените настъпили напоследък са много умерени и че е, работниците всъщност стават все по-конкурентоспособни. Това е огромна грешка. Растежът е минимален, а раз, разликите са огромни. Докато не сме в състояние да разпределим по-равномерно заплащането на труда, ще продължим да имаме проблеми и неравенството в европейската економика ще се задълбочава. Напред господин Добровски ще има думата за отговор. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря на някои от тях. На въпроса за специфичните за държави препоръки и рационализирането на процеса по европейското полугодие. Благодаря ви за вашите добри думи. Както казах, непрекъснато подчертаваме необходимостта от реформи. И непрекъснато подчертаваме, че това не са заповеди, това са препоръки, специфични за всички държави. Как можем да подобрим изпълнението на тези препоръки? Ами чрез повече диалог с държавите членки, повече диалог с, с социалните партньори в съответните държави и именно това правим, като рационализираме процеса, публикуваме доклади по държави членки, като по този начин получаваме повече време, за да може да обсъдим нещата със съответната държава членка, да чуем и нейното становище и се опитваме да изготвим балансирани препоръки, които да бъдат разбрани от държавите членки и да бъдат приложени в съответните политики. По отношение на препоръките за еврозоната. Тези препоръки а, са с адресата Еврогрупата. Еврогрупата като орган трябва да обсъжда начина по който да се управляват макроекономическите политики в държавите членки на Еврогрупата и това трябва да бъде в съответствие с препоръките. Говорихте за неравенството в областта на доходите и в областта на данъчното облагане. Госпожа Тейсън ще отговори на този въпрос. Да не забравяме, че имам една инициатива за справедливо данъчно облагане, за да може корпоративното данъчно облагане в Европа да бъде по-справедливо. Uh, thank you, Madam Tyson. Госпожа Тайсън. van de tolkenfaciliteit gebruik maken en in mijn eigen taal Благодаря, госпожо председател. Ще се възползвам от възможността, че има превод и ще говоря на своя език. Първо ще отговоря на въпроса на господин Тиерес Претос. Изследването на Международния валутен фонд за неравенството и бедността а, сочи, че бедността се задълбочава и нараства. Има и изследване на ОИСР, която потвърждава, че се увеличава неравновесието. Именно този дисбаланс е и фактор, ограничаващ или възпиращ растежа. Констатира се, че всъщност чрез данъчното законодателство и социалната сигурност може да се постигне по-добро преразпределение по посока на един по-добър баланс. Това е така. Ние обаче сме в състояние да се възползваме единствено от мерките, с които е, е, разполагаме, така че препоръките по-страни, специфични за страните, са един такъв инструмент. Да, ние понякога сме в състояние да предприемаме конкретни мерки, но това е всичко. В специфичните препоръки по страни, имаме възможност по-подробно да се спрем и разгледаме положението на групите в неравностойно положение в страните и предлагаме конкретни мерки, за да им се помогне и да се преодолее фрагментацията на пазара на работната ръка. Тоест има мерки, които вървят в посоката, за която вие настоявате. Разбира се, че трябва да работим за повече сближаване и, изравняване. За това говорим и в комисията. И това е и причината, поради която и в бъдеще ще се стремим към сближаване, но по-качествено сближаване с помощта на всички дейности и мерки, с които разполагаме. Например, открития метод за координация – това е един важен инструмент за комисията, както и разбира се мониторинга. Освен това, имаме като инструмент европейския семестър, а и чрез нашите фондове сме в състояние да стимулираме определени тенденции. Разбира се, че целта е да използваме своите фондове колкото може по-ефективно. Но пак повтарям, това, което вие казвате е потвърждава това, което ние сме направили до сега. Господин Московиси, както вече казах, много държави, 17, вече са обект на подобни мерки в областта на данъчното облагане. Целта е да се намали данъчния натиск върху е, труда и колегата преди малко ви описа някои от простъпките на Европейската комисия по отношение на данъчното облагане. Възнамеряваме тук пред Европейския парламент да представим и конкретни мерки, защото те ще бъдат в отговор на зададените от парламента въпроси. Има четири оси, по които работим. Изхождаме от следната позиция. Данъчното облагане на предприятията днес не отговаря на действителността. Това данъчно облагане отговаря за економиката от 30-те години, но не и на днешната действителност. Затова желаем да имаме предприятия достойни за 20, 21 век. По този начин трябва да се борим с чувството за несправедливост сред дънакопаците, които желаят да има пълна прозрачност. Тези мерки ще ни позволят също така а, да избегнем изпразването на държавните хазни, защото чисто и просто постъпленията от данъци не влизат в държавната хазна. Затова възнамеряваме да работим в четири области проекта CCTB или така наречения проект Аксис. Мариан го познава много добре. В рамките на този проект започваме с единна данъчна основа, която ще бъде задължителна първоначално, след което ще има допът, допитвания за по-нататъчните ни е, постъпки. Ще се допитаме и до парламента, разбира се, но възнамеряваме да имаме една е, глобална мярка, която да се прилага към всички в началото. На второ място, ефективното данъчно облагане. Не можем да приемаме държави, които създават богатство, които произвеждат, да плащат малко или никакви данъци. Какво означава ефективно данъчно облагане? Това означава, че то данъчното облагане се извършва там, където са генерирани приходите. Третата ос, по която работим, Ще наблегнем на прозрачността. Знаете, че има предложение за директива за обмен на информация в рамките на такс рулинга. Ще помислим е, и за конкретни предложения в докладите и препоръките по държави. Ще се направи оценка на въздействието, като нейната цел е, е да улесни нашите действия. Разбира се, ние се нуждаем от предприятията и трябва да улесним техните данъчни простъпки. И на четвърто място, съдейки по броя писма, които получавам на бюрото си, създаден е списък на предприятия, които оперират в Европейския съюз и извън него. Това е информация относно предприятия, които не си сътрудничат с нас. Това е много добра инициатива, защото тя се казва name and shame, т.е. тези предприятия, които бъдат наименовани, ще бъдат насърчени да излязат от списъка на предприятия с срамни практики. В други държави членки сме синтезирали представените ни от съответната държава списъци – Направили сме една класация, топ 30, като идеята е Европейската комисия да увеличи капацитета на предприятията, за да можете да отговарят на изискванията на 21 век. Thank you very much, Mr. Много ви благодаря, господин Московиси. Някои от вас поискаха думата, но не съм сигурна дали ще има време за процедура по спонтанни изказвания. Ако обаче не остане време, сме изготвили списък с поискалите думата. А сега давам предавам председателството на господин Галтиери, председателят на Комисията по по прилични въпроси. Вие ще председателствате втората част от нашето разискване. Благодаря, Марита. А сега започваме с с докладчите в сянка. Всеки от тях ще разполага с минута и половина. Първо думата има Афред Санд от групата на социалистите демократите. Благодаря господин председател. Най-напред благодаря на членовете на Европейската комисия за рационализацията на процеса на Европейското полугодие и намаляването на броя и прогнозната насоченост на специфична всяка държава препоръки.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 Признава се, че економическият растеж е много важен за Европейският съюз, но че по-голямата част от мерките са с краткосрочна дейност. И МВФ смята същото. Реформите се правят основно с намаляване на цената за труд, което разбира се има отношение върху заедостта. Всички сме наясно колко уязвимо е се още економическото възстановяване на този етап. Между време, но фактът, че разчитаме на те наречени структурни реформи, за да доведат до очакваната гъвкавост на пазарите на труда, води до сериозни последици отвъд последиците на рецесията. Тя доведе до несигурност живота на милиони млади по-възрастни европейци. Също така това, това възпрепятства продоляването на безработицата, тъй като намалява търсенето и в крайна сметка оценката за нашия злата, които постигаме, се дава не от финансовите пазари, а от изборите. А изборите в Италия, Франция, Испания и Дания показва, че европейските граждани не са много впечатлени от нашите усилия. За нещастие нашите усилия не се случват достатъчно в увеличаващата се несправедливост. И и разлики. Разлики между регионите в Европа, като разлики между севера и юга, разликите в разходите, разлики в достъпа до социални услуги, здравеопазване и образование все още са реалност в редица държави членки. Дори в контекста на тези специфични всяка държава по поръки се правят, се, се, се бъркат економическо сближаване и социално сближаване. На този степен економическо сближаване може би ще бъде твърде сложно и не бива да оставяме хората с впечатлението, че вместо Европа да управлява пазарите, Европа е управлява на пазарите. Така че въпросът ми е следният. Економическото възстановяване щеше ли да бъде по-малко уязвимо, ако настоящите догми за, фина, за бюджетно скъвяване бяха малко по-гъвкави, за да дадат възможност за социално възстановяване на общностите най-тежко засегнати от а, економическата криза. Благодаря ви. Думата има София Рибейро от НП. Благодаря, госпожо председател. Току-що научихме първите заключения, начало с това, че трябва да се положат по-сериозни политически усилия. Но ако искаме економическо съживяване, както казват много от нас, трябва да се средочим вниманието си върху заетостта на младите хора. Държавите членки трябва да предприемат мерки за стимулиране на економически растеж сред младите хора. В Португалия излезе проучване, в което се казва, че всички създадени работни места на базата на подпомагащи мерки – са били по-кратковременни и некачествени от работните места, създадени чрез инвестиции. Естествено, че трябва да подкрепим плана на Юнкер, но за Същевременно трябва да се проведат и социални реформи и да се отчитат въобще социалните аспекти, защото само благодарение на економическия растеж ще можем да осигурим на нашите граждани по-добри социални условия. Чрез растеж в еврозоната отделните страни ще могат да повишат собствения си растеж, респективно да намалят собствения си дефицит. Обръщам внимание, че имам известни резерви по отношение на устойчивостта на социалните системи в някои държави членки. Тук имам предвид демографската криза и проблемите, проистичащи от нея. Знаем, че политическите решения по отношение на, пенс... на пенсиите, или социалните помощи за безработни винаги са обвързани с специфичните условия в конкретната страна. И това, което искам да попитаме, доколко можем да свържем това, което казваме, с едно структурно равновесие. Позволете ми една забележка. Може би е разумно да се когато се правят препоръките, се има предвид, че сами по себе си числата са недостатъчна база. Числата не дават истинската картина на бедстващото положение на много хора. Не можем в понеделник, сряда и петък да подкрепяме усилията на държавите членки, а в останалите дни от седмицата да говорим само за негативните аспекти. Не виждам Бернт Луки, така че давам думата на Антея Макинтайер. Thank you. Благодаря ви. Радвам се, че Европейската комисия излиза с положителен доклад за Обединеното кралство. Там се твърди, че економиката на Обединеното кралство продължава да отчита растеса, че безработицата спада и заедостта ще се увеличи с бърз 1,9%. Това са е, думи на обедската комисия. И наистина статистиката публикувана миналата седмица публикува, продължава тези твърдения. 2 милиона души е, са намерили работа през последните 5 години. И особено радостно е факта, че имаме рекорден, рекорден брой жени в, на пазара на труда, които са заети. Комисията и преди е споменавала, че структурни реформи и повече гъвкавост на пазара на труда има положително въздействие върху равнището на заедостта в Обединеното кралство. Миналият месец заключенията на съвета ЕКОФИН заявява, че има нужда от политически дейности и истинска ангажираност структурни реформи във всички държави членки, включително и чрез създаване на подходящи условия за економически растеж и създаване на работни места. Ако се опитаме да видим какво може да направи Европейския съюз, за да помогне на държавите членки, Европейската комисия съгласна е, че е чрез, намаляване на сложната законодателна рамка ще подпомогнем предприятията да създават работни места. И по-конкретно, Европейската комисия смята ли, че чрез отеглянето или опросяването на сложността на някои конкретни законодателни текстове ще може наистина да доведем до промяна и да дадем трайна гъвкавост на пазара на труда. Така да ме предвид факта, че 16 от 28 държави членки в момента се възползват от клауза за неучастие в директивата за работното време. Не ли, че ако се оттегли това, този законодателен акт, ще помогне на държавите членки да създадат по-добре и по-високо качествени работни места? Благодаря ви. Господин Смесик, председател си имате думата. Благодаря ви. Благодаря за зададените въпроси. Първият въпрос за економически растеж в Европейския съюз и в еврозоната, действително економическото възстановяване постепенно се засилва. Появява се известен оптимизъм в прогнозите, но все пак това е много слабо економическо възстановяване, така че целта ни, разбира се, е да работим за укрепване на економическото възстановяване. И смятаме, че политическият микс от економически и парични политики, съпъстван от най-общо казано неутрална фискална позиция, защото такава е очакването ни за тази година, като цяло е добър политически микс в настоящото положение. Но е вярно също така, е, че економически растеж в момента се подкрепя от някои краткосрочни фактори, като например цената на петрола, количественото облегчение, към което пристъпи ЕЦБ, също така в момента еврото е сравнително слабо и е очевидно, че не може да разчитаме на тези фактори постоянно. Затова трябва да се възползваме от този период възможно най-разумно, за да се справим с структурните проблеми в економиките ни. По въпроса за младежката безработица, както знаете, тя безспорно е сред основните приоритети на Европейската комисия. Действително стремим се към ефективно прилагане на инициативата за младежката заетост и младежката гаранция като се стремим да дадем възможност на държавите членки да започнат да прилагат тази гаранция възможно най-скоро. И също така в доклада на петимата председатели, който споменах в началото, са заложени някои елементи. Привършвам на предишният въпрос. Има много силен елемент на сближаване, т.е. сближаване между държавите членки, но сближаване и в рамките на държавите членки. Разбира се, наркотетите ни е намаляването на неравенството по отношение на приходите и също така целта ни е да се сложат минимални прагове за социална закрила по постиженията, економическите постижения на Обединеното кралство, да, права сте. Като цяло Обединеното кралство се възстановява сравнително добре. А по въпроса за сложността на законодателството, както знаете, наскоро Европейската комисия започна те наречената инициатива за по-добро законотворчество. Работим и по инициативата REFIT, програмата за пригодност и е, регу, регу, рационализация на регулаторната рамка, така че работим в тази насока, но може би колегите комисари ще им кажат нещо повече по тази тема. Благодаря ви. Думата има Мариан Тайсън. Благодаря ви, господин председател. Към господин Санд мога само да повторя казаното тук що от Валдис – Насочили сме се към минимални прагове за социална закрила и към по-добро сближаване в рамките на своите държави членки и между държавите членки. Така че насърчавам членове на парламента, които са склонни да подкрепят в тази инициатива, да, подчер... да подкрепят доклада на петимата председатели. Председателят на Европейския парламент също участва в неговото изготвяне, за да имаме съгласие на европейско равнище и действително да работим под вършване на економическия и паричен съюз, тъй като това е в интерес на всички ни. Показаното от госпожа Рибейро как може системите за социално осигуряване да станат по-стабилни. Това действително е голямо предизвикателство и ако погледнете специфични за всяка държава препоръки, това е нещо, което искаме да насърчим. Но това е помощ на държавите членки, не в наши ръце. Ние може само да даваме препоръки, но решението как се организират и финансират системите за социална закрила е, е, се определя от самите държави членки но разбира се, стабилни системи социално закрива в интерес на целият Европейски съюз. Затова и по отношение на пенсиите, и по отношение на здравеопазването, подчертаваме колко е важно да има добра рентабилност. Защото е възможно да се подобри достъпът и покритието на пенсионните системи. Т.е. трябва да се подобри достъпа до пенсионно осигуряване, достъпа до здравни услуги и също така адекватност на равнището на пенсиите. Наказаното от госпожа Макентайер. Разбира се, имаме нужда от по-добро законодателство. Въпросът е, не е в количеството повече или по-малко, важно е качеството на законодателството. Затова и работим по пакета за по-добро законотворчество в Европейската комисия. Целта ни е да подобрим законодателството на европейско равнище се надяваме държавите членки да го направят и не национално. И накрая искам да кажа няколко думи за пакета за инвестиции. Често хората споменават само инвестиционният фонд ЕФСА, но има и трети стълб и то е създаване на по-добра среда за инвестиции и за процъфтяване на предприятията. И тук може би трябва да се спомене и подобряването на функционирането на вътрешния пазар. Това също е сред основните ни приоритети. И мисля, че трябва да гледаме от всичките ни на въпроса. Трябва да подобрим конкретно способността, да видим, да дадем възможност на предприятията да протестяват, но трябва също така да вземем предвид и социалните условия. И тук също има възможност за значително подобрение. Благодаря ви. Думата има Пия си. Аз съвсем набързо показаното от е, Валдейса за връзката между настоящата конъюнктура и реформите. Действително в момента сме в период на економическо възстановяване, безспорно, и това възстановяване се отразява в всички наши препоръки. Но това възстановяване е циклично, дължи се на някои поощрителни фактори, които са ни добре познати, ниските цени на енергията, ниското равнище на лихвени на лихвените проценти и количественото облегчение на ЕЦБ. Всичко това са фактори, които безпълно се отразяват. И също така с известни резерви, ако успеем да подолем някои от трудности на еврозоната като цяло, възстановяването е солидно, устойчиво, но също така и циклично. И знаете, че в цикъла по принцип има подем и спад, което е съвсем естествено в цикличното развитие. Така че никой не може да си представи, че сега е момента да спрем реформите за оздравяване на нашите економики. Истината е, че потенциалният растеж в прогнозата прекалено нисък, той е само от 1%. Целта е да засилим този растеж, това е целта на структурните реформи, които предлагаме. И директива на комисията е първо бюджетно оздравяване, което да не се противопоставя което да, на економически растеж на втори економически растеж, който да не е за сметка на социалната система и заедостта. И на трето място подобряване на инвестициите, защото ако сравним различни инвестиции с това преди кризата, има спад от 15% и този значителен спад на инвестициите ни кара да се опасяваме, че ако продължим в същата насока, след 15 години вече ще сме във втора категория регион за инвестиции, което разбира се е недопустимо. Затова и чета на плана Юнкер е да се инвестира в развиващите се сектори. Благодаря ви и от на предназначеното заседание ще одобрим плана Юнкер, за да може да започнем конкретни действия в тази насока. А сега давам думата на господин Букер. Благодаря, господин председател. Позволете да говоря на немски и да попитам господин Добровски с, не... Домбровски с нещо. Въпросът ми е свързан с двете страни Великобритания и Франция. И двете имат голям държавен дефицит в размер на над 3%. За Франция всъщност сега за трети път беше позволено отлагане на изпълнението. Значи е, с 6 години, така че процеса на адаптация ще бъде до 2017 година. За Франция беше казано, че това отлагане е свързано с условието Франция да предприеме ефективни мерки. И след 10 юни 2015 година щяло да се извърши проверка дали са предприяти тези мерки. И така, господин комисар, искам да попитам какви ефективни мерки са били приложени ефективно във Франция, които да дават право на Франция да получи такова отлагане в правото си да има висок дефицит и на каква база беше решено, че мерките в Великобритания не са били достатъчни. Като знаем, че в Великобритания историята на тежкия дефицит е много по-кратка и проста и а, няма такива потребности, свързани с, с специфични препоръки. Значи това са страни, в еврозоната. За дали, дали страни, които се намират в еврозоната, биват третирани по един начин, а тези извън нея по друг. Благодаря, господин председател, господин заместник председател, уважаеми господа комисари. От името на политическата група на либералите и аз ще попитам нещо свързано с специфичните препоръки. Едната ни тема е задължителността на мерките свързана с въпроса доколко тези препоръки се прилагат в страните. Говорили сме често, че няма достатъчна задължителна сила на тези препоръки за държавите членки. Имате ли впечатлението, че напоследък държавите членки така по-активно предприемат такива мерки? и започват да ги прилагат. И вторият въпрос всички препоръки по страни предизвикват впечатлението, че има някакво общо планиране на европейско ниво, чрез което могат да се продолеят всички економически проблеми. Всички ние знаем обаче, че растежът зависи от това в економиката да се произвеждат продукти, за които да има купувачи на пазарите. Ето защо се питаме доколко държавното планиране може да стимулира процес на растеж. Как оценявате сега водената дискусия а, на някои политици, които смятат, а, а те се умножават, които смятате, чрез политически мерки могат да, може да се създава заетост. Все пак емпиричният опит сочи, че растеж има там, където има по-добра адаптация към световните пазари. Thank you. Uh, next speaker, Мариан Аркин. Благодаря ви, Мариан Аркин. И следващата. Благодаря. Господин Домбровски, казахте, че един ден след доклада обсъждаме въпроса, а всъщност говорим за пет дена след решението. Ако вземем предвид пакт, Международния пакт от 96-та година за социалните права, ще видим, че не всички държави членки са ратифицирали този пакт. Ирландия е една от тях, моята държава чух, че отговора на Ирландия на кризата е непропорционален и е довел до много съкръщения в здравеопазването, социалния сектор и жилищния сектор. И когато говорим за влияние върху най-уязвимите, имаше една специфична препоръка и тя беше, цитирам, да се гарантира, че мерките за строги економии постепенно ще намаляват и че ефективните права по смисъла на Международния пакт ще бъдат постигнати и в рамките на възстановяването от кризата в Ирландия. Първоначално се казваше да се използват всички възможности за по-добри финансови и економически условия, за да се намали бюджетния дефицит. Тук изобщо не се говори за намаляване на влиянието върху най-уязвимите хора. Аз проучих малко въпроса и смятам, че има някои различия в двата доклада. Въпросът ни не е свързан конкретно с Ирландия, нищо, че я цитирах за пример. Въпросът ми е общ. Вие отчитате ли вече ангажиментите, които са поети от държавите членки в рамките на този Международен пакт за човешките права 96-та година? И а, има ли, имат ли някакво влияние правно вързващите международни норми? И ако да, как това се отразява в специфичните по държави препоръки? Благодаря, Свен Гиглот. Commissioners, uh, thank you for presenting here. Uh... Уважаеми Дами и господа комисари, благодаря ви за това, че сте сред нас, за да поговорим за специалните за държави препоръки. Имам два коментара и един въпрос. Първо, в препоръките по държави членки изчезва защитата на околната среда. През 2014 година имаше 8 препоръки, в които се предлагаше екологосъобразно данъчно облагане. Имаше и три препоръки за намаляването на субсидии, които вредят на околната среда. Имаше 17 препоръки за увеличаване на енергийната ефективност и за преминаването към възобновяеми енергийни източници. През 2015 година има една единствена препоръка за промяната в данъчното облагане, никаква препоръка за субсидиите, никаква препоръка за енергийната ефективност. Фактически целият екологосъобразен растеж изчезна. Вие се отказахте от него в препоръките по държави. А това много ме разочарова, защото то противоречи на обещанията, които получихме от Европейската комисия в миналото. Вие ни разочаровахте по отношение на амбициите ни за околната среда. И аз питам защо? Каква е причината? Екологосъобразната економика също води до конкурентоспособност. Защо не я виждаме вече тук? И накрая кратък въпрос във връзка с представянето на обратната връзка от държавите членки за докладите. За да разберем дали държавите членки са приложили или не препоръките, трябва човек да се роби във всички работни документи. Защо все още няма по-лесна сравнителна таблица, която много да улесни нещата и по-лесно да може да се вижда дали държавите членки приемат на сериозно ангажиментите си или не. Благодаря господин Домбровски. Благодаря ви. Доста въпроси бяха зададени. Относно ексцесивния а, дефицит на Франция, прекомерния дефицит на Франция. Първо, трябва да отбележим, че Обединеното кралство се ползва, към него не се прилага регулаторната процедура, не се прилага и механизма за санкции. Така че в случая с Обединеното кралство решихме, че Обединеното кралство не е предприел необходимите действия в рамките на процедурата за прекомерен дефицит, но не можеше да приложим никаква последваща процедура, никакви санкции. В случая с Франция, към Франция се прилага механизма за регулаторно управление, така че, както правилно отбелязахте, Франция трябваше да представи своите бюджетни предложения до 10 июни. Франция представи своето предложение. Когато удължихме срока до 2017 година, бяхме пределно ясни, че Франция трябва да проведе необходимите структурни реформи, Казахме също така, че 0,2% от брутния вътрешен продукт тази година трябва да бъде осигурен посредством необходимите мерки. Това е отразено и в решението на съвета. И както вече казах, сега разглеждаме предложението на Франция, за да видим дали то е в съответствие с препоръките на съвета. Когато разполагаме с заключенията, ще ви ги предоставя. Но още веднъж да кажа, разликата е в това, че към Обединеното кралство не се прилагат някои процедури, докато към Франция те се прилагат. Uh, uh, uh, Прилагането на препоръките по държави. Когато отговарях на въпроса за начина по който желаем да подобрим изпълнението на препоръките, ви казах, че а, се доверяваме на високата степен на ангажираност от държавите членки. Опитваме се по-добре да разберем какви са притесненията на държавите членки. Те от своя страна се опитват да разберат защо ние правим конкретните препоръки. И така се стига до по-балансирани решения, и които са приемливи е, за държавите членки. Относно съвместното планиране, то ще бъде част от единия вътрешен пазар, ще обслужва и едината валута. Някои политики трябва да бъдат координирани. Именно с координацията на тези политики се занимаваме в момента. Относно документите на ООН, разбира се, че вземаме предвид и международната правна рамка. Вече посочих, че възнамеряваме да засилим социалното измерение на европейското полугодие. Смятам, че колегата Мариан ще се спре по-подробно на този въпрос. Относно въпроса, свързан с околната среда. Както казах в уводните си думи, с оглед на рационализирания подход намалихме броя на препоръките с една трета. Остана един основен принцип – за да не се стига до дублиране на политики, които са залегнали в рамките на други политики. В рамките на енергийната ефективност, рамките на намаляването на емисиите, може да се обсъди въпроса за екологосъобразната економика. Казах, че някои препоръки за държавите членки изчезнаха, но това не означава, че Европейската комисия е престанала да следи тези аспекти. Напротив, когато бъдат установени проблеми, винаги можем да върнем темата за обсъждане и да направим препоръки. Господин Московиси, само да допълня казаното от Валдис. Сравнението между Франция и Обединеното кралство. Един елемент е сравним за двете държави. Двете държави получиха нов крайен срок за изпълнение на ангажиментите си, съответно 2016 и 2017 година. Така че не може да се каже, че едната държава е облагодетелствана в сравнение с другата. Въпреки, че сте много прав, като казахте това, което казахте, но все пак има две разлики. Мисля, че всички знаят, че Обединеното кралство не е член на еврозоната. Ангажиментите, които поема Обединеното кралство, не са правно обвързващи или са по-малко правно обвързващи, отколкото тези, които поема Франция. Оттам и различните решения, които се взимат. Те също имат по-малко правно вързващ характер в случая с Обединеното кралство. Господин Лука прекъсва. Господин Москови си продължава. Втората разлика е, че нямаше ефективни действия в случая с Обединеното кралство. Имаше препоръки от 2009 година, в които се казваше, че Обединеното кралство трябва да намали дефицита си с 1,75% годишно. Това не се случи и за това ние казахме не са предприяти никакви ефективни мерки. Трябваше да го кажем и да дадем нов крайен срок. Случаят с, с Франция е различен, защото Франция не беше предприела ефективни мерки през последните три доклада. И за това 2015 година, през следващите няколко дни, ще вземем решение. Вие споменахте договорите. Ние предлагаме пакта за стабилност и растеж. На следващо място. Препоръките и тяхното изпълнение – Трудно е да се прецени до каква степен препоръките се спазват. Около 15% някъде бихме могли да кажем, въпреки че статистиките не са надежни, 15% от тях се спазват. Колкото повече препоръките изглеждат чужди за държавите членки, толкова по-не се прилагат. Затова и бихме искали постепенно да подобрим този момент – и, впрочем, околната среда съвсем не е забравена от Европейската комисия, само да вметна, защото това беше една от причините, поради които направихме по-малко препоръки, но те трябваше да бъдат по-стратегически. Затова смятаме, че държим по, дължим извинете, повече обяснения на националните парламенти и на Европейския парламент. Смятам, че по този начин всички ще са наясно с препоръките и ще има по-голяма степен на приложение. Благодаря ви, заповядайте. Извинявам се, забравих да отговоря на въпроса за информацията, която не е лесно достъпна по отношение на процента на прилагане. Всъщност, има лесен достъп до такива таблици. Везе репорт се казва. Доклад на Везе във връзка с специфичните по държави членки препоръки. Там ще видите всяка препоръка, която е отправена към дадена държава членки, може да се види има ли напредък, съществен ли е той, достатъчен, недостатъчен. Има дори и диаграми и изображения. Така че възможно е да получите по-лесен достъп до отделните препоръки. Извинете, казва господин Гиголт, няма сравнителна таблица за всички държави членки. Сравнителна таблица, която да използваме лесно, за да упражним натиск върху държавите членки, за да приложат те препоръките. Това е техническа таблица и може би умишлено е направена по този начин. А, бихме искали да се а, упражни натиск върху държавите членки отговор на господин Домбровски. Ще се опитаме да направим такава таблица за всички държави членки. Разбира се, в интерес на всички ние да имаме нагледна представа за това, което се случва. Така че, благодаря ви. Председателя Мариан, нещо искаш ли да добавиш? Мвро Харкин. Е, да, въпроса на госпожа Харкин Ние разбира се, че а, трябва да съблюдаваме и собствените си, си ангажименти, включително и тези по отношение на правата на човек. Също така трябва да бъдем реалисти. Имаме бюджетни проблеми, разбира се, трябва да работим по тяхното решаване. но нещата са много динамични. Има структурни промени и такива, които са необходими, е, с помощта на които да постигнем стабилност и по-добро бъдеще. Знаем, че е трудно. Предишната комисия също правеше такива опити. Необходимо са повече и инвестиции и за това третия ми основен момент е инвестиционният план. Годишният преглед на растежа от ноември – говори сам по себе си. Ако погледнете препоръките, които са специфични по страни, ще констатирате, че сред тях има препоръки за няколко страни, включително и Ирландия, да предприемат по-сериозни мерки за защита на групите в своето общество, които се нуждаят от закрила. And, uh... Благодаря ви. Патрик Лерик от групата на Обединената левица има думата. Благодаря ви, госпожо и господа комисари. Благодаря ви за направените разяснения, но нещо много ме изненада. Каквото и да е положението, винаги се правят едни и същи препоръки. И то по еднакъв начин. винаги срещу заетостта, в полза на нестабилността на, на работните места, винаги се засилва натиска върху заплатите. Комисарият Московиси ни каза най-общо, че до вчера нямаше е, економически растеж, за това необходим по блоките, беше необходим бюджет на августа. А сега има растеж, но не бива да, оставя, да я оставяме да отслабва, затова трябва отново да продължим същите препоръки. Има обаче един проблем. Никога тук не се говори за баснословните печалби на големите мултинационални компании на банките. Никога не говорим тук за насърчаването на банките да променят начинът на кредитоотпускане, за да се насърчи преходът към екологосъобразна економика и заетост. Говорим за доклада на петимата председатели, но той пак в, със същата насока. Няма много да се спирам на него. Но преди да се изготви един подобен доклад, приключвам, господин председател, но от началото на заседанието сме имали само един колега, който се изказва от нашата група. Защо преди на този доклад не беше направен обзор на прилагането на препоръките на пакта за стабилност през последните няколко години, но обзор от гледна точка на гражданите, а не само от гледна точка на економическите показатели. Така че бъде постоянно да ни се говори за нов економически паричен съюз или за неговото доизграждане, нека да започнем да говорим за един социален, демократичен и екологичен съюз. Благодаря ви, думата има Карима Дели. Благодаря ви. Мерси, месье президент. Мадам и месье ле комисия. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа комисари, микрофонът ви не работи, казва председателът. Okay. You change place. I, I would... Председателят, моля ви да се преместите. Merci, Monsieur le Président. Благодаря ви, господин председател. Госпожо и господа комисари, отказахте ли се от целта намаляване на бедността, цел заложена в контекста на стратегията Европа 2020? Ако сте се отказали, аз лично съм много разгневена. Дами и господа комисари, как конкретно смятате да се борите срещу бедността и да се борите за намаляване на неравенството, което се засилва дори и в Обединеното кралство? Увеличава се броя на безработните, увеличава се броя на бедните безработни, но също така и на хората, които живеят в неадекватни условия. Твърдите, че броят на специфичните препоръки са намаляли с една трета. Може ли обаче да наведете, че препоръките, които са останали, все още имат социална насоченост? Ние се тревожим, защото според нас има истинска липса на е, ясно социални препоръки. От години насам тук в Европейския парламент е, постоянно настояваме за минимални социални стандарти, за, минимални, за минимални социални приходи, за стратегия за заделени работни места. Господин си говорите за бъдещето. Еми, мога от сега да ви кажа, че 21 век ще бъде векът на екологичният и енергиен преход. Така че бъдещето на тези зелени работни места е в енергийната ефективност, възобновяваме енергийни източници и други подобни. Така че, как ще гарантирате, че тези наши, тези наши цели наистина се отразяват в препоръките за, за държавите? Господин Московиси, ви бяхте министър на финансите във Франция. Какво, става, какво се случи с идеята ви за изготвяне на бюджет в еврозоната? Има ли такава възможност? председателя, ще ви помоля да, да се придържате към определеното ви време за изказване. по противен случай други колеги няма да имат възможност да се изкажат. Минута и половина до сега проявявах известна толерантност, но над две минути просто наистина е прекалено. Нали се Матиеш. Вивент я е, обрядаваш. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисарите за това, че отделиха време да дойдат тук. Имам някои бележки. Винаги, когато чуя новия термин ownership, т.е. участие, намирам разговора за странен. Странно ми се струва и че комисията отдава такова значение на понятието ownership – като същевременно притиска държавите членки и ги изнудва по отношение на прилагането на специфичните мерки. Виждаме го в Гърция, виждаме го, видяхме го и в други страни в миналото. По отношение на специфичните препоръки имам въпрос. Аз винаги съм за да се решават проблемите. Обаче комисията предлага различен подход подход, независимо от резултатите от миналото. И вместо действително да се търсят решения, всъщност се създават нови проблеми. А сред тези нови проблеми е и опитът да се удържат публичните системи, например пенсионната, чрез по-нататъчни съкръщения. Говори се за устойчивост на пенсионните системи, но тази устойчивост не може да се отдели от безработицата. Имаше толкова съкръщения, само в Португалия се закубиха 500 хиляди работни места, сесия на което повече от 300 хиляди души напуснаха Португалия, можеха да имат кариера в страната си. Те можеха да бъдат данакоплаци, ако имаше тези работни места. Така че искам да попитам, кога най-сетне ще започнете да търсите решения на проблемите, които сами създавате, вместо да продължите да създавате проблеми, защото в крайна сметка винаги се случва едно и също. На фона на економическия прелом, който наблюдаваме в Европа, не можем да пренебрегваме фактите, а Европейската комисия пренебрегва макроекономическите принципи. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Уважаеми госп... дами и господа комисари, винаги се случва едно и също. Говорим за консоли... бюджетна консолидация и специфични препоръки по страни. Говорим за стимулиране на растежа. Говорим за санкции, ако препоръките и ангажиментите не бъдат спазени. Е, питам се, това не е ли до известна степен шизофренна ситуация, в която се опитваме по-скоро да се приспособим и да търсим квадратурата на кръга? Съжалявам, аз би ценя високо, но вече ми става лошо, като чуя, че безработицата била спаднала от 11 на 9% примерно. Ние говорим за хора, за европейци и в Европа има толкова много хора, които живеят в нечовешка ситуация, недостойни условия – а това е нашата Европа, която се нуждае от е, истински прелом, истинска структурна реформа, за да можем да гарантираме социална закрила. Аз не чух нито дума по този въпрос. Чувам думата социален, но искам да говорим за закрилата на гражданите. Омръзна ми да слушам предложения да чувам общи приказки, без да се говори нищо, което да защитава достоинството на гражданина. Uh, uh, Благодаря ви. Ами, мисля, че трябва да преминем към следващата група от въпроси, по този случай просто няма да има възможност да, да дам думата на останалите колеги. Така че се надявам комисарите да бъдат така любезни да ни отговорят а, на един а, път на останалите въпроси. Later op de middag hoe langer de spreektijd, blijkbaar, maar ik zal mijn vragen kort houden. De... Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Младежката безработица и дългосрочната безработица са най-големите предизвикателства. Вие много правилно подчертахте този факт. В рамките на специфичните препоръки обаче, младежката безработица не се третира отделно, а това е приоритет на комисията, както и дългосрочната безработица. Какво ще направи комисията? Томас Ман. Благодаря. Мисля, че този първи обмен на мнения беше важен, за да стане ясно, че става дума за специфични препоръки по страни, т.е. не става дума за регламент, а за препоръки. Спазва се принципът на субсидиарност. Натиск може да се окаже само ако кажем, че искаме да се... Че, ако даваме добър пример. Сега към Мариан Тайсен искам да кажа. Казахте за реформите на пазарите на труда и социалните а, а, системи, но всъщност в държавите членки полека-лека се стига до дерегулиране. Как можем да противодействаме на тази тенденция? И на второ място въпросът доколко фондовете, с които разполагаме, са достатъчно гъвкави. Например, много деца отпадат от училище. Имаме публични средства за тях. А, инициативата за младежка заетост, ако за нея се окаже, че има твърде малко средства, нямаме ли нужда, нямаме ли възможност да преориентираме пари по приоритети. И на трето място винаги се противопоставят бюджетната политика и економиите от една страна и от друга страна инвестициите. Но тези неща трябва да вървят ръка за ръка. Без добър бюджет не можем да инвестираме в растеж и да създадем добри работни места, доколко сте готови да подкрепите създаването на един такъв баланс, включително и чрез комуникационна стратегия. Анеманс.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 като целта ни разбира се е да се преодолеят макроекономическите дисбаланси. Но дисбалансите не винаги са отрицателни, а, са нещо лошо за еврото. Говорим, че дефицитът бил нещо лошо, но нека вземем за пример Германия. Моторът, двигателят на еврозоната. А всъщност, по отношение на дефицита, Германия е по-зле от Белгия. Така че е странно да се е, твърди, че Германия трябва да предприеме сериозни мерки на пазара на труда, а Белгия, в която безработицата е висока и в това отношение има сериозна зависимост от държавния бюджет, понеже структурите са слаби, не получава такава препоръка. Какви препоръки е изпълнило е, белгийското правителство в последните е, години. Препоръки от комисията. И сега трети въпрос. Какво смятате да направите за Белгия, така че да намалее е, младежката безработица? Благодаря ви. Искамите се да отговорите на проблем, скрините проблеми на економиката в Европа, но като поглеждам препоръките е, за Франция, намаляване на данъчно облагане за предприятията, повече инвестиции за местните власти и преодоляване на структурна бюджетна строгост. Това са си типичните препоръки, но няма конкретни идеи, като например намаляване на бюджета за армията, например. Трябва също така да имаме предвид, че демографската особеност на Франция трябва да се вземат предвид, като хилядите новодошли в Франция всяка година. Имаме проблеми с посетната система, да се споменават неравенствата, които непрестанно се засилват в Европа. Факт почетан и от МФФ и, и от от ОИСР. Не се споменава и липсата на жилищен фонд в Франция. Не се споменава и иновативната економика в контекста на екологичният преход, въпреки всички знаем, че той е основата на бъдещето за економиката ни. Нееднократно се, бър... се грешим, господа комисари, но не е време да престанем да го правим. Благодаря ви, ами... Само един колега ще има в спонтанните изказвания. Първо беше госпожа Сандер. Мерси, месье. Благодаря ви, господин председател. Госпожо господа комисари, вярно е, че економическата конъюнктура в момента е, е по-облагодетелстваща и че бавно економическо възстановяване е факт, въпреки че, той, че то все още е недостатъчно, както каза комисаря Домбровскис. И това завършване към економическия растеж се отразява по неравен начин в отделните държави, членки на Европейския съюз. Има и различно въздействие върху различните категории безработни. И това вече беше казано нееднократно. Има една категория безработни, които всъщност не са благодетелствани от економическото възстановяване и това са дългосрочно незаетите лица. Струва че това е една тенденция, която върши целият целия Европейски съюз. Ето защо въпросът ни е следният. Какви инициативи предвижда Европейската комисия и ако има инициатива, как ще се финансира тази инициатива за борба с дългосрочната безработица? Благодаря ви, думата има заместник представителя Домбровскис. Благодаря ви. Господин председател, ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, като ги групирам, защото ми се струва, че някои от тях бяха в една и съща насока. Първо, въпросът за социалният съюз или социалната закрила, въпрос повдигнат от няколко членове на парламента. Вече споменах предприятията тази година инициатива за засилване на социалното измерение на европейското полугодие, включително и чрез използването на социалните показатели, свързани с безработицата в контекста на европейското полугодие. Споменах също така и доклад на петимата председатели, който също поставя акцента върху сближаването в, в рамките на, на държавите членки, както и между държавите членки. Споменава също така и социалната закрила. Идея, която е напълно нова, като до сега не се е, споменаваше, но идея, на която петимата представители много държат. държат. Не съм съгласен с е, формулировката на е, въпросът е ви е отправен към нас, че ние изготвяме доклад на петимата председатели. Не, всъщност председателя на обаче комисия съвместно с още четирима председатели изготвят този доклад, така че докладът не е изготвен от нас срещу вас, е изготвен съвместно от председателите на петима от, на пет европейски институции. Въпросът за безработицата беше повдигнат нееднократно и действително безработицата е една от основните ни тревоги. Разбира се, трябва да се стремим към продоляване на безработицата чрез създаването на работни места, но и чрез целенасочени социални мерки и специфични мерки като професионално образование, обучение, учене през целия живот, за да може да се гарантира, че хората разполагат с необходимите за пазара на труда умения. А по отношение на младежката безработица, както вече казах, това е една от основните ни приоритети. В момента се съсредоточаваме върху възможно най-бързото прилагане на младежката гаранция, но съм сигурен, че Мариан ще може да ви каже малко повече по тази тема. По въпроса повдигнат от от вас за няколко държави членки и сравнението им с Германия. Смятаме, че и държавите членки, които разполагат с известни маршове в бюджета си, трябва да ги използват за насърчаване на економическия растеж. Също така имаме и прак от 6% от излишък на текущите сметки 4% от БВП и ако държавите членки надхвърлят този прак, правим задълбочен анализ, за да установим на какво се дължи този излишък. Така че препоръките към Германия действително са в насока улесняване на инвестициите и да се възползва от маршал, с който разполага. И между другото Германия е, излезе с е, мерки в тази насока, един е, пакет от инвестиции за едни за няколко години, специфично насочени към конкретни региони. 8 милиарда евро принос към планът на Юнкер. Така че очевидно Германия предприява мерки в тази насока, но ще спра до тук. Още веднъж благодаря ви за тази възможност за размяна на мнения с, ваш, с вас. А колегите със сигурност ще имат какво да допълнят. Благодаря ви. Не видях, че господин Тайпорзани първоначално беше в списъка за изказвания. Извинявам ви се, мога да ви дам думата, но действително за не повече от минута на този етап, ако искате да зададете въпроса си. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност. Технически въпрос исках да повдигна, а именно по отношение на статистическите данни за заедостта или по-скоро за безработицата. Както знаете, МОД и други международни организации странно, но смятат за заети дори лица, които са заети в един час седмично. Или също така винаги смятат, че даден унгарски гражданин е зед в Унгария, дори да работи в Обединеното кралство, така че исках просто да ви предупредя да бъдете много внимателни, когато използвате подобни статистически данни, те не винаги са напълно надежни. Думата има госпожа Тайсън. Благодаря, господин председател. Бяха направени редица бележки към мен сега искам да повторя за онези, които първия път не ме разбраха, когато го казах, е, че политиката на комисията а, е насочена към гражданите, към структурни реформи, към растеж, но при опазване на околната среда, и осигуряване на възможно най-качествени и най-добре платени работни места за гражданите и при гарантиране на социална защита за тях. Някои от колегите тук очертаха важни цели, които отчасти ние а, споделяме, разбираме и проблемите, които изтъквате, но съгласете се, трябва да работим в а, е, условията на правна рамка. Не можем да вършим неща, за които не сме компетентни. Именно за това трябва да си сътрудничим, включително и в рамките на стратегията 2020. За това казвам, че трябва взаимно да си помагаме. Но от е, Брюксел не можем да регулираме всичко. Много от нещата трябва да се свършат заедно с държавите членки. Беше отправена и критика че се отделя твърде много е, внимание, т.е. Е, твърде малко внимание на социалната сигурност. Това са елементи от специфичните препоръки към страните. Те се повтарят е, също и по отношение на устойчивостта на системите и тяхната приспособимост е така. Това са неща, които изискват специално внимание. Има е, подходът, който се прилага е доста дългосрочен. А, тоест искам да кажа, че обръщаме внимание не само на това да има социална сигурност сега, а и бъдещите поколения да бъдат социално гарантирани. Затова говорим за устойчивост на системите и перспективност за бъдещето. Друг колега посочи, че не сме посветили достатъчно внимание на младежката безработица в сравнение с миналото. Не, не съм съгласна. Финансирането или авансирането на инициативите за младежка заетост е нараснало с 30%, което е небивало за Европа. Това е една помощ за държавите членки. Още повече, че парите не излизат от националните бюджети, говоря за държавите, които имат финансови затруднения и не могат да реализират национални проекти. Това са 30% авансови плащания, с които те могат да започнат да правят нещо с което и показваме, че младежката безработица е приоритетен проблем за нас, респективно, че борбата с нея е много важна за нас. Има прогноза за 2016 година. Вече се прави прогноза за 2016 година по отношение на ефекта от младежката гаранция. Обръщаме се към държавите членки да ни сътрудничат, за да можем да постигнем напредък и да е, осъществим многогодишната финансова рамка, с която работи срещу младежката безработица са необходими ефективни мерки, мерки, които да направят нещата по-различни, мерки, които да решат проблемите, но същевременно трябва да се демонстрират и резултатите. По отношение на дългосрочната безработица, това е изключително сложен проблем и е много трудно нещата да се регулират констатираме, че има лек спад на този вид безработица, но все още е, тя възлиза на 9 до 11%, което е прекалено много. Смятам, че всеки безработен е един безработен в повече, но когато говорим за дългосрочна безработица, нещата се овладяват изключително трудно – има известен спад на този вид безработица, но нещата вървят много бавно. А, говоря за младежката безработица, докато при дългосрочната безработица трябва да признаем, че тя се увеличава. Работим по предложение за създаване на Европейски фонд, за да имаме в ръцете си система, която да предлага така да се каже, лична подкрепа за онези хора, които имат проблем да си намерят работни места. Те са или хора с много деца, или с здравни проблеми. Това са проблеми, които могат да се уредят и чрез подобряване на услугите и чрез лично подпомагане. За това сме помолили държавите членки да работим заедно по този въпрос. И сега към Томас Ман казвате, че трябва реформа на пазара на труда и по-активна политика по посока на заетост, то преди всичко трябва да се борим с сегментирането на заетостта. Трябва да поставяме и срокове на хората, за да бъдат ангажирани и те. Maar dat is goed om een opstapje te hebben naar de arbeidsmarkt, om een start te nemen, maar dat kan... Освен това, некачествените работни места, краткото, съкратеното работно време или временната заетост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 Радваме се, че е така. А що се отнася до младите хора, наистина искаме да им предложим надежда, не искаме да, те да бъдат загубено поколение. влагаме съответните средства и, информ, и инструменти, включително и за инвестиции. По стечение на обстоятелствата, Въпросите, които останаха неотговорени към момента, са въпроси на мои сънародници, така че ще трябва да им отговоря. Господин Лоярик, е, целта на тази комисия не е бюджетната строгост. Всеки може да има свой поглед за нещата, но в е, момента приоритета ни безспорно е подкрепа за економическия растеж, т.е. създаване на работни места и конкретна способност. Първо трябва да се борим с безработицата, което значи, че имаме други проблеми, хвани с предишната комисия. Предишната Европейска комисия трябваше да се бори с самата финансова криза, т.е. трябваше да стабилизира еврото преди всичко. А ние сме нова комисия с нова програма и нови цели. Нашите цели са економически растеж и работни места не искам да влизам в подробности, но господин Ноливейк, ви дадохте два примера за това, което не правим и искам да ви отговоря, защото не споделям вашето мнение. Първо, вие смятате, че ние не мислим достатъчно за баснословните печалби на дадени мултинационални компании. Аз обаче имам възможността да ви отговоря на това. Ще ви представя една подобна програма за данъчното облагане. Но всъщност въпросът е как да гарантираме, че мултинационалните компании е, ще престанат да избягват да плащат своите данъци. Не всички го правят, разбира се, но много от тях е, се възползват от е, разминаванията между данъчните облагани в отделни държави членки. И ние искаме да се борим срещу избягването на данъчно облагане и агресивните данъчни практики и се надяваме да ни подкрепите единодушно тук в Европейския парламент. Защото, най-честно често казано, нашите граждани, според мен, трябваше да допринесат за спасяване на банките и на еврото с, с повишаване на данното облагане върху тях, но това не въжеше за националните компании. Ето защо, повтарям, недопустимо е за бъдеще компании да печелят тук в Европейския съюз и да не плащат данъци там, където отчитат своите печалби. По въпроса за инвестициите, планът на Юнкер има именно това за цел да предвиди инвестициите на бъдещето. Разбира се, той не е достатъчен, той е само едно начало, но той е насочен към големите инвестиционни проекти, но също така и към МСП. Госпожа Телин, ми стане въпрос за едно предложение, което бях направила в съвсем друго качество. Идеята да се направи един печат за еврозоната. Това е една идея, която според мен не е изчезнала от публичното пространство. Ще видим как точно ще се реализира тя. Няма много да говоря сега на този етап със сигурност ще бъде предложена тази идея по друга форма, по друго време, но си заслужава да я обмислим. И накрая господин Баус ми зададе въпрос за нашите приоритети. Ами, в крайна сметка, с какво работим? Работим с суровината наречена национални планове за реформи на държавите членки. И ние основаваме нашите коментари и анализи въз основа на националните реформени планове, предложени от държавите членки. По отношение на Франция, ние работихме по плана, представен от правителството във Франция. Познавате добре тази, а, това правителство. А, аз лично вече не участвам в френската национална политика и съм задължен да запазя неутралитет, но вие не сте. Но всъщност ние в Европейската комисия с което може да направим е да направим коментари за това как а, Франското правителство може по-добре да осъществи своите реформи и да продължи в правилната насока. Това, което ние правим, това, което и вие целите, ако не се лъжа. Бих искал да благодаря на заместник председателят Домбровски и на комисарите Тайсен и Московиси за тази много интензивна и ползотворна размяна на мнения с членове на Европейския парламент. В доклад на петимата председатели има и предложение за засилване на диалога между Европейския парламент и останалите институции в контекста на европейското полугодие. И също така се споменава традиционното искане на Европейската парламент, а именно между институционално споразумение с Европейската комисия за диалога в рамките на Европейското полугодие. Така че ние наистина се надяваме да можем по-активно да участваме в този процес за постигане на по-добро и по-силно управление на Економически паричен съюз. Действително в момента Властта комисия изготвя нов пакет от политически мерки и започваме да виждаме първите резултати от тази политика, чрез първите признаци на економически растеж. Това разбира се не е достатъчно. Трябва да работим за прилагането на практика на тези политики, чрез плана Юнкера. И както каза заместник председателя, чрез постигане на социално а, а, три пъти А+, което разбира се не е лесна цел и трябва да се стремим към постигането и с, с всички инструменти, с които разполагаме, включително и автоматичният стабилизатор, който сме предвидели. Продължаваме да умисляме идеите, но е важно, че вече имаме първи идеи, включително и в а, доклада на БРС, който ще бъде гласуван утре имаме основните елементи за един по-успешен европейск механизъм на европейското полугодие. Благодаря ви за присъствието. Ние ще продължим с заседанието на комисията по заетост. Остават ни две точки в дневния ред, но ви благодарим, е, че ни оставихте достатъчно време за това изслушване, тъй като борбата за по-добра економика е добра за повече работни места. Благодаря ви за това изслушване. Сега ще направим две минути почивка и ще продължим с следващата точка от дневния ред.